Председателят. Нека започнем. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Скъпи колеги, уважаеми госпожи и господа, радвам се, че е толкова многочислено присъствието ви на първото ни работно заседание в рамките на новия законодателен мандат но върху това заседание хвърля сянка тежка самолетна катастрофа на малайзийските авиолинии на територията на Украина, при която загинаха 300 души. Ще говорим за този инцидент на заседанието на координаторите, но нека първо почетем памета на загиналите с едноминутно мълчание. Dankeschön. Благодаря ви. Wir kommen dann zu unserer Tagesordnung. Преминаваме към дневния ред. Проекта на дневен ред ви е предоставен. Има ли възражения срещу него? Щом няма, дневният ред се счита за прият. Разполагате и с протокола от миналото заседание – ако и срещу него няма възражения, той се счита за прият. Не виждам възражения. С това протоколът се счита за прият. Предстои да ви докладвам за решенията на координаторите. В бъдеще ще получавате писмен документ, в който са изложени решенията на координаторите. Ще можете да се запознаете с него, след което ще можете да изкажете възражения или бележки. Днес разполагате с този документ, ако до 15 часа не бъдат внесени възражения по него, днес в 15 часа той ще се счита за прият. Съгласни ли сте? Добре. Преминаваме към документите, които сме ви предоставили. Сред тях е пакет от документи за новоизбраните членове на Комисията по транспорт. Има много новоизбрани колеги. В общия състав на парламента над половината от депутатите са новоизбрани. Много са новоизбраните членове и тук в нашата комисия. За да можете да се ориентирате по-добре, сме ви предоставили пакет от ориентировачни документи в него се съдържа доклад за дейността на Комисията по транспорт до момента. Има също така и пакет от документи за работата на Генерална дирекция Мобилност и транспорт на комисията. Днес сред нас ще бъде нейн представител, господин Калас. Той ще се представи и на новите ни членове. Нека ви обърна също внимание на това, че Европейската агенция за морска безопасност е разработила петгодишна годишна стратегия. Разполагате с документа, в който е изложена тази стратегия. Получихме покана да посетим агенцията в нейното седалище в Лисабон. Ще обсъдим тази покана по-нататък. Това бе всичко от формална гледна точка. Сега започваме работа по същество. Радвам се, че сред нас е италианският министр на транспорта и инфраструктурата, господин Лупи. Днес той представлява италианското председателство. Господин Лупи, имате думата, за да ни изложите приоритетите на италианското председателство. Grazie, signor Президенте. Eh, saluto il... Благодаря, господин председател. Добро утро, госпожи и господа, членове на Комисията по транспорт. За мен е голямо удоволствие да присъствам на днешното ви заседание – Същевременно това е и голяма отговорност за мен, тъй като ми предстои да ви изложа приоритетите на италианското председателство в областта на транспорта. Италия поема председателството на Европейския съюз в момент изпълнен с неизвестни. В момент много важен за бъдещето на Европейския съюз. В момента сме изправени пред много неизвестни, но имаме и много възможности, за да изградим едно по-добро бъдеще. Първата голяма неизвестна, пред която сме изправени в Европа и в държавите членки, е свързана с възможностите за убедително възстановяване на економиката след толкова години рецесия. Економическата криза доведе до разпространяването на антиевропейски настроения, които намериха много силно своя израз по време на последните избори за Европейски парламент. Трябва да работим много активно, за да си извоюваме отново доверието на гражданите. За това, както комисията, така и парламентът ще трябва да разработят приоритетни мерки, допринасящи за устойчивия растеж, стабилността и сближаването. Ще трябва същевременно да усилим европейските институции, да засилим тяхната връзка с държавите членки. За италианското председателство това е стимул да си постави амбициозни цели, що се отнася до координацията между Европейския съюз и държавите членки. Растежът и заетостта са основният ни приоритет за следващите 6 месеца. Комисията, освен това, пое ангажимент заедно с парламента да постигне тези цели, да създаде възможности за заетост и растеж в Европейския съюз. Така ще дадем възможност за повишаване на жизнения стандарт на гражданите на Европейския съюз и ще осъществим европейската мечта. Цифровата економика и транспортът са от основно значение в тази област. Една от основните цели, които трябва да постигнем по време на италианското председателство е насърчаването на растежа и заетостта с помощта на транспорта и транспортната инфраструктура. Така ще подсилим конкурентоспособността на Европейския съюз и ще създадем един истински съюз. Господин министърът бе прекъснат поради много лошото качество на звука. immer bereit gewesen. Okay. Ah. Non solo in Italia abbiamo qualche problema tecnico. Не само в Италия имаме технически проблеми. Няколко думи за инфраструктурата. Транспортните мрежи в Европейския съюз трябва да допринесат за конкурентоспособността и сближаването и трябва да отговарят на най-високите стандарти за безопасност и устойчивост. Целите ни в областта на транспорта трябва да са насочени към намаляването на въглеродния отпечатък на европейската економика. През изминалите месеци бяхме свидетели на трагични инциденти, при които пострадаха европейски пътници. Безопасността трябва да е сред основните ни цели при проектирането на инфраструктура. транспортните връзки между агломерациите и местата, където се произвеждат стоки, е една от основните възможности за повишаването на БВП и насърчаването на сближаването. Трябва да инвестираме с оглед на това в основните мрежи между 2014 и 2020 година Европейският съюз, благодарение на сериозните ангажименти, поети от комисията и на работата на парламента, ще освои около 27,4 милиарда от общо 250 милиарда, предвидени за инфраструктура по трансевропейските транспортни мрежи. Останалата част от сумата ще бъде предоставена от държавите членки, но към момента те не разполагат с достатъчно ресурси, не могат в достатъчна степен да освояват фондовете поради ограниченията в пакта за стабилност и растеж. Като се имат предвид тези ограничения, италианското председателство ще проведе неофициална среща на министрите на транспорта. Тя ще се състои през септември в Милано. Там ще се опитаме да разработим съвместна позиция на държавите членки, що се отнася до използването на структурните фондове за периода 2014 и 2020 година, както и на публични средства. Ще разгледаме и управлението на коридорите мерките с цел по-ефективното управление на мрежите. А що се отнася до частното финансиране, трябва да направим равносметка на постигнатото през изминалите 10 години и да се концентрираме върху инструменти и проекти, които наистина да допринасят за привличането на инвестиции. Новаторските инструменти за финансиране, като фонда Магрит, все още не са не са приложени в пълна степен или поради липсата на финансиране от страна на стопанските субекти или поради проблеми свързани с нормативната уредба. Кръстосаното финансиране, като например за евровинетката, също все още не е приложено в пълна степен. Проектът за евровинетката доведе до увеличаването на пътните такси до 25%. Но единствената държава, която приложи този проект, бе Австрия до 22 декември 2014 година за всяк, всеки коридор, който пресича поне две граници и използва поне три вида транспорт, ще бъде разработен специален план, в който ще залегнат различните технически, оперативни, административни мерки, които трябва да приложат държавите членки. За да гарантираме прилагането на тези специфични планове по време на неофициалната среща на министрите на транспорта. Италианското председателство ще направи сравнение между различните инструменти за управление. Ресурсите и управлението ще доведат до осезаемо сближаване в Европейския съюз ще трябва да се преодолеят разликите между по-силните и по-слабите региони. Стратегията на Европейския съюз трябва да заложи на сближаването в също такава степен, в която залага и на економиката. Ще трябва да се преодолее и липсата на капацитет при отсечките, свързващи 12 планински прохода в Европейския съюз. Друг проблем е свързан с достъпа и разходите по планирането. Те ще трябва да бъдат намалени с 10 до 20%. Ще трябва да се намалят и производствените разходи. Те възлизат на 12% от стоеността на стоките. Става дума за разходите за товарни превози. Ако бъдат намалени тези разходи, ще реализираме економии в размер от 120 милиарда евро. Трябва да се намалят разходите за транспорт в целия Европейски съюз. Във връзка с това ще трябва да се разработи кодекс за поведение в който да залегнат редица цели. Първата цел ще бъде хармонизирането на графиците за държавите членки, на сроковете в рамките на които те трябва да разработят планове за органична инфраструктура. Коридорите по трансевропейските транспортни мрежи трябва да бъдат подплатени с економически и финансови планове. Основната инфраструктура по ТМТ вече е обект на подкрепа, но ще трябва да помислим как мрежата наистина да влезе в пълно действие. Планирането ще трябва наистина да допринесе за постигането на приоритетите. Втората основна цел е свързана с прилагането. Економическите и финансови планове трябва да се превърнат в основен фактор за разумното освояване на европейските средства. Но за тази цел основна роля ще трябва да изиграят държавите членки. Ресурсите, заложени за постигането на целите на трансевропейските транспортни мрежи, трябва да бъдат използвани по възможно най-добрия начин. Те трябва да се използват в името на общия интерес. За целта ще трябва да се предвиди револвиращ фонд за европейско финансиране. Третата основна цел е привличането на частно финансиране. Това ще бъде възможно единствено ако представителите на частния сектор имат възвръщаемост върху инвестициите си. За тази цел ще може конкретно да се помисли за въвеждането на проектни облигации. Градската мобилност е едно от основните предизвикателства пред Европейският съюз. Италианското председателство ще постави тази тема на срещата на министерско ниво в Милано като ключов проблем, защото е, свързването в Европейския съюз ще даде възможност за решаване на основни проблеми на градските конгломератни области. Е, градската мобилност е всъщност предимство за бъдещето и как ще се справим с него е, може би като потърсиме нови технологии, нов поглед върху въпросите, нови възможности за транспорт, които са по-добри за околната среда, но и дават възможност за по-бързо свързване на отделните населени места. Заетостта и конкурентноспособността. Там трябва да се предприемат структурни реформи, за да се създаде и единния пазар за транспорт. Ние възнамеряваме да придвижим няколко доста важни законодателни текста, е, закона за железниците, пакета за законодателни мерки, за да могат те да станат по-ефективни и по-конкурентно способни. Европейския парламент направи сериозен принос към тази тема в последния си мандат – с формулирането на това какви критерии се очакват да бъдат постигнати от пакета законодателни предложения за железопътния транспорт. Там се решават е, чисто технически е, въпроси от една страна, но също така и въпроси на управлението, на отварянето на пазари, също така един проблем, който трябва да се разгледа много внимателно в страните членки, са публичните услуги, т.е. публичния транспорт на регионално местно равнище. Европейския съюз ще трябва да работи с всички страни членки, за да ускори процесите в това отношение. От една страна, трябва да работим по доуточняването на трите досиета, чисто техническите аспекти. Работихме с гръцкото председателство. Ще трябва да започнем и преговорите с парламента. А от друга страна, именно защото четвъртия пакет за железниците е взаимосвързан, трябва да се отчете и политическото измерение. Тоест, трябва да започнем разговори с страните членки и с парламента все по-голям диалог с парламента, за това да е, решим какво ще влезе в стълба за управление и политическия стил. Е, по отношение на политическите аспекти за нас е, основен момент е прозрачността. Следващия въпрос е разделяне на инфраструктурата от собствеността и управлението. Също така трябва да се възприеме употребата на холдинги и евентуално да се направят съответни реформи. Трябва да се наблюдава и какви са и да се балансират взаим, взаимоотношенията между операторите и собствениците на инфраструктурата, за да може те да бъдат е, достатъчно разделени ако се е, налага, ще трябва да се въведе и ексанте законодателство. Това ще позволи е, пазара да стане по-динамичен, по-конкурентно способен и да предоставя услуги на справедливи цени. По отношение на задълженията на стрите членки за публични услуги, ние ще се опитаме да направим така, че да се развива по един хомогенен е, начин е, либерализацията и синхронизирано в страните членки, за да може да има добра конкуренция на европейско ниво и то включително на услугите на местно ниво, публичните услуги на местно ниво. В някои страни членки някои услуги са либерализирани, други изостават и това забавя развитието на европейско ниво, защото не предоставя условия за реална конкуренция и справедлива такава трябва да се решат и някои важни въпроси, свързани с основната роля на местните предоставящи услуги. Италия има опит в либерализацията, както и други страни членки и е, разделянето на инфраструктурата за нас е основен елемент, за да може да има добре функциониращ пазар. Законодателството също има елементи на разпокъсаност. Трябва да работим по въпроса за договорите за транспорт, за пътнически транспорт. Трябва да се изготвят планове за задълженията на предоставящите публични услуги в това отношение – ще се разработва четвъртия политически стълб, където ще има надзор над управлението, за да може да се развива пазара ефективно на европейско ниво. За тази цел са необходими да има ясни правила за съществуващите холдинги, да се търсят конкретни резултати, които да са в интерес на цяла Европа. Даваме предложения за законодателство, също и за единното европейско небе. Там трябва да преодолеем някои от е, бариерите, които се съдържат и в настоящото законодателство. Единото европейско небе също ще се отрази е, изключително важен, по изключително важен начин върху отрасли от економиката. Ние е, започнахме да работим по пакетите на небе 1, 2 и 2+, като трябва да се преодолеят ограничаващите елементи в тях, за да може въздухоплаването да бъде достатъчно конкурентно способно и да правим съответните прогнози в бъдещи години. Има някои проблеми, които ще трябва да обсъдим заедно. Ние предлагаме един много конструктивен е, подход, в който се ангажират всички. Европейският парламент, вече даде своя много основен принос по темата, още дори преди Европейската комисия да излезе с текста, като даде своя версия, там където бяха отразени основни проблеми на заинтересуваните страни. Италианското е, председателство възприема европейско ниво от небе 2+, като основен, един от основните приоритети на своят е, мандат. Ще търсим споделени решения, прилагането на програмата Сезар и изпълнение на целите на целият проект Единно европейско небе. На 8 октомври, после на 6 и 7 ноември ще има срещи включително на министерско ниво в Рим, за да се огледат основни аспекти на законодателните предложения и да се търси преодоляване на някои от проблемите. Надявам се, че до, трети, до срещата на съвета на трети декември ще излезем с някои общи позиции. В председателството работим също и за трансграничното прилагане на съществуващото законодателство. Ще установяваме контакти с парламента за постигане на споразумение за първо четене, включително за превозни средства, използващи европейски пътища. Парламента е приел своята позиция на първо четене и в триалога целим да постигнем е, съгласие между трите институции, за да можем да приемем директивата бързо на второ четене. Морски транспорт, новите разпоредби за пристанищни услуги са изключително важни тук. Комисията и парламента в частност разглеждат този въпрос с е, голямо внимание. Преразглеждането на трансевропейските транспортни мрежи дава възможност да се развие нова политика и да се е, преразгледа разръб, развиването на трансевропейските транспортни мрежи е, в бъдеще по един нов начин. В е, Италия и в Европа е време да направим избор и този избор трябва да бъде направен така, че да се отчитат е, основните ни нужди от стратегически връзки. Трябва да се включат и съображенията на логистика, да се създаде синергия за коридори за превоз на стоки, така че те да могат да се придвижват възможно най-бързо. Пристанищата и логистичните центрове са ключови елементи от тази стратегия. И в европейските транспортни мрежи е, следва да търсиме една конкурентна способност на световно ниво. Също така трябва да се разгледа и въпроса за финансирането на пристанищата. В комисията правилно нарича пристанищата е, движещата сила на растежа. Също така трябва да се вземат мерки за предотвратяване на изкривяването на конкуренцията. Трябва да се разработят и по е, съчетани е, правила между останалите страни, между страните членки, Необходимо е да има и една обща отправна рамка, без, разбира се, да се пренебрегват отделните нужди на страните членки. Трябва да се търси и резултат, който да е задоволителен за всички. И за отрасъла, и за държавите членки, и за Европа. Пристанищата са ключов елемент. Ние имаме амбиция да дадем своя принос през, е, чрез развиването на транспортните мрежи, да се търси растеж и заетост в Европа, за хората, за семействата и за бизнеса. И хората очакват от нас вече резултати, за да можем да покажем, че повече Европа означава и по-добро качество на живот. Така че ние имаме е, и политически цели в това отношение. Благодаря. Председателят, господин министър Лупи, благодаря ви за изложението. Сега сме информирани за приоритетите на италианското председателство. Предлагам първо да дадем възможност за въпроси на координаторите. Те ще имат по 3 минути. След това господин министърът ще отговори след което ще дам думата на останалите колеги за въпроси. Ще имате по две минути. Първият ни оратор е господин Ван де Камп. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Господин Лупи, приветстваме ви тук в Европейския парламент. Политическата група на е НП е много Доволно, че може да ви приветства тук. Има различни теми, които трябва да обсъждаме. Някои са доста тежки. Ето, например, случилото се в Украина миналата седмица. И моят въпрос е следният. Катастрофата обсъдена ли е вече от транспортния, от съвета по транспорт? Може би е твърде рано да се говори за виновниците със сигурност, но знаем, че има много загинали и техните семейства страдат. Програмата на италианското председателство показва и ентусиазъм, и целенасоченост, но както казваме в Холандия, добрите намерения не са достатъчни. Трябва да се постигат практически резултати. И моят въпрос към министъра е следният. Е, какво научихте от е, първия преглед на е, нещата, предадени ви от предходното председателство? Очакваме да се приключи работата по четвъртия пакет за железниците. Има ли признаци, че а, това а, би могло да се случи а, действи, в действителност преди края на годината? Разбираме, че намеренията ви са добри, но действително възможно ли е това? Същото въжи и за пакета за услугите във връзка с въздухоплаването. Какъв е вашият график по тази тема? И третата голяма тема, разбира се, са пристанищата. И финансовата прозрачност на морските пристанища. Не се съмнявам, че сте готови да положите много усилия, но бих се радвала да ни дадете малко повече конкретна информация за това до къде сме в момента и какво се очаква да се приключи през следващите няколко месеца. Още нещо, господин председател. Важно е да се работи по трансевропейските коридори, но трябва да внимаваме с гъвкавостта. Може да се окаже, че тази гъвкавост ни струва твърде много. ЕНП смята, че трябва да се ограничат средствата, които се изразходват в тази област. Има и други е, притеснения в Европа, например, свързани с нелоялната конкуренция между шофьорите, нещо, което намира своя отзвук и в Италия. Бих се радвала да кажете няколко думи по тези въпроси. Ja, vielen Dank, Herr благодаря, господин Ертук. Благодаря, господин председател, уважаеми господин министр. От името на групата на социалистите в Европейския парламент ви приветствам с добре дошъл. С радост очакваме да установим едно добро сътрудничество с вас. Господин министр Лупи, можете да разчитате на подкрепата на нашата политическа група. Благодаря ви за това, че изложихте приоритетите си. Най-вече приветствам една от целите, която сте си поставили, а именно да постигнете напредък и да продължите основните реформи в областта на транспорта. Както казахте и вие самият, има все още много съществени нерешени проблеми в областта на транспорта, най-вече в сектора на железопътните превози. Там трябва да преодолеем техническите бариери. Пакетът за железопътния транспорт трябва да допринесе за това, трябва да допринесе за изграждането на единен пазар на железопътни услуги трябва да работим по досиетата по този пакет паралелно мисля, че по техническите досиета ще се споразумеем по-бързо, отколкото по досиетата от политическо естество. През септември и октомври нашата ресорна комисия ще ги обсъди. Може би би било добре да приложим онзи подход, който ни дава най-голям шанс за успех. Споменахте и регламент 3653 за теглото и размера на тежкотоварните автомобили. Във връзка с това досие е много важно да приложим на практика постиженията от техническо естество, например усъвършенстваната аеродинамика, тук има някои добри предложения, например във връзка с повишаването на безопасността на движението по пътищата. Има предложения също така и за по-економична употреба на гориво, което пък ще доведе до намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Има един проблем според мен – той е свързан с срока за напасването на кабините за водачите. Преходният период по този въпрос бе удължен до 8 години, което според мен е един много дълъг срок. Много удовлетворен бях от вашето изложение за финансирането на изграждането на инфраструктура. Инфраструктурата е основен проблем в Европейския съюз. В почти всички държави членки има хроничен недостиг на финансиране и инфраструктурата е отчасти в много лошо състояние. Какво конкретно смята да предприеме италианското председателство по този въпрос през следващите седмици и месеци? Много се радвам също така, че говорихте за трансевропейските транспортни мрежи, че те са сред вашите приоритети и че сте си поставили за цел да постигнете конкретни резултати. Мисля, че имаше малко недоразумение във връзка с определението на трансевропейски транспортни мрежи. Не искаме да осъществим преход към шосейни превози, а обратното от шосейни превози към други видове транспорт. Но като цяло съм много удовлетворен от това, което казахте по този въпрос и от това, че поставяте акцента върху коридорите. Господин Зиле. Благодаря много, Михаил, и аз искам да приветствам министър Лупи тук в Комисията по транспорта и туризма. Аз съм от групата на европейските консерватори и реформисти и се радвам, че можем да поговорим за някои важни въпроси. Много важно е първо да се има предвид, че когато има сериозни катастрофи, Съвета по транспорта трябва да реагира. Опасявам се, че може да се наложи да се променят процедурите, свързани с катастрофите. Аз не мога да обясня на своите съграждани как така държавният глава на една държава може да твърди, че отговорността за случилото се е на държавата, в която то се е случило. А, мисля, че е, трябва въпроса да се разгледа от съвета по транспорта. Що се отнася до други е, въпроси, свързани с е, нашата текуща дейност, по отношение на пакета за железниците, аз искам да повдигна тази тема. Разбирам, че ви искате в съвета да се постигне споразумение възможно най-скоро по един единен подход, а, от който се изключват обществените услуги. Ако това не стане, през октомври ще трябва да започнем преговорите е, най-малкото поне по техническото досие. Правилно ли вие разбирам? Що се отнася до авиацията, Европейският парламент е, работи активно в тази област и се надяваме, че и съветът ще отбележи някакъв напредък. Що се отнася до инструмента за свързване на Европа и трансевропейските мрежи, мисля, че е важно във връзка с бюджета за следващата година твърдо да заявим, че този проект трябва да се прилага. Защото в контекста на обсъжданията по бюджета виждаме, че са намалявани средствата по няколко от парата, свързани с инструмента за свързване на Европа. Какво ще стане с тези големи транспортни проекти? Бих искал да дадете малко повече информация за е, дефинициите на трансевропейските транспортни мрежи. Ораторът цитира дефиницията на английски. Е, предлагате ли да се... Е, какво предлагате да се преразгледа тази дефиниция при положение, че толкова много време ни отнеса да стигнем до нея? наистина ли предлагате това. Иначе искам да ви пожелая успех в работата. Благодаря. Благодаря на господин Зиле. Гизина Майснер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни и ни представихте приоритетите си. Приветствам ви с добре дошъл от името на политическата група на либералите. Господин председател, ще се опитам да се вместя в рамките на 3 минути, да видим дали ще успея. Заявихте, че сред приоритетите ви ще бъдат механизмът за свързване на Европа и трансевропейските транспортни мрежи. Това бяха и най-важните теми, които обсъждахме през изминалия мандат. Тъй като по механизма за свързване на Европа са предоставени допълнителни средства, наистина ни се иска да бъдат свързани коридорите. Обещахте да се постигнат конкретни резултати. Можем изцяло да застанем за тази цел. За да бъдат предоставени средства, трябва да бъдат постигани и конкретни резултати проектните облигации като новаторски инструмент за финансиране. Иска ни се тук да бъде постигнат по-голям напредък, тъй като наистина е необходим механизъм за съфинансиране, който да доведе до мобилизирането на повече средства. Определението на трансевропейските транспортни мрежи, то вече е залегнало в законодателство и трябва да остане такова. Пакета за железопътния транспорт тук сте си поставили много амбициозни цели. Би било добре да ги постигнете. Ние проявяваме интерес най-вече към техническата част. Тук трябва да се постигне бърз напредък, тъй като това би било довело и до бърз напредък в областта на единния вътрешен пазар. Говорихте за единното европейско небе. Споменахте само, че ще направите градивно приобщаващо предложение. Знам, че може би все още не можете да го изложите в подробности, но наистина би ми се искало да знам как ще постигнем напредък в тази област. Аз съм от Германия. Знам, например, че няма оперативна съвместимост между мрежите на Германия и Франция. Имаме по-добри възможности да си сътрудничим с Италия. Шосейният транспорт ще трябва да се работи за трансграничното изпълнение. Проявявам интерес и към текста за размера и теглото на тежкотоварните автомобили три момента, по които не се изказахте, но които според мен са важни. Първо, интегрираната морска политика и синият растеж. Синият растеж може да бъде гарантиран и по линията на крайбрежния туризъм. Колкото знам, това не спада към вашия ресор. Но темата е важна. Второ, в момента се изваждат развалините на кораба Коста Конкордия. Какво можете да кажете по този въпрос? Не споменахте и пакета за правата на пътниците. Бих искала да чуя няколко думи по този въпрос. Благодаря. Почти три минути. Карен Мадели. Добър ден, господин министр. Добре дошъл в нашата комисия. Министър-председателя на Италия Матео Рензи в своето изказване пред, своя, пред Европейския парламент очерта някои а, е, конкретни цели. Ето тук съм. Виждам. А, той обяви, че е важно да се борим срещу а, промените в климата. През 2015 година в Париж ще има конференция по промените в климата. Моят въпрос е съвсем Прием тук. Какво възнамерявате да направите, за да може транспортният отрасъл да се включи в борбата срещу глобалното затопляне? И по-конкретно, какво може да се направи в областта на въздушния транспорт? Ми говорите за устойчив транспорт. Звучи чудесно. Трябва да се движим в тази посока, действително. И така, а, каква, какъв е вашия план? Особено, що се отнася до строителството на големи проекти, които за мен са безсмислени. Ето, например, тунела Лион Тюран. А, има множество проекти а, на, пътя между Лиона и Торино, включително тунел, който може да изиска много средства. Колко пари ще поиска Италия за това? И искам да знам как днес можем да се борим срещу корупцията, особено в големите инфраструктурни проекти и какви са мерките, които се приемат в областта на прозрачността. И още два кратки въпроса. Първо, казахте, много е важно транспорта да отговаря на ритъма на живота на гражданите. Тогава как възнамерява италианското председателство да се погрижи гражданите да имат достъп до този транспорт, включително вземайки предвид качеството, връзките и интермодалността и как ще вземете мярка, за да се модернизира транспорта и да се включи възможността и за придвижване на колело. И накрая, как възнамерявате да се погрижите за устойчивост там, където има по-нисък или по-висок е, капацитет от необходимото. Благодаря. Благодаря на госпожа Дели, последният координатор, госпожа Лундгрен. Ja, eh, jag är alltså själv... Eh, Господин Лундгрен, извинете. Har jag som bakgrund i yrket. Och en hel del... Благодаря. Аз вече от 30 години работя по въпросите на транспорта, особено железопътния транспорт. И в това отношение ние си даваме сметка, поне в Швеция, че е, условията се влушават и то много. Особено за пътния транспорт. Опитваме се да отворим да, да, пазара, но това само влуши положението на транспорта във всички страни. Сега говорим за зелен транспорт, но с либерализацията на пазара е, стотици хора се наредиха на опашката за помощи за безработни. Ние не можем да бъдем конкурентно способни в нашата страна спрямо чужди компании. И това отваряне всъщност беше напълно ненужно. Сега се говори, че е, в бъдеще, в Швеция поне, е, няма да съществуват национални превозвачи. И подобни явления се случват не само в Швеция. Та, когато се търси подобряване на положението, трябва да разглеждаме не само транспорта е, с тежките камиони, чисто от гледна точка на оперативна съвместимост, но и от гледна точка на опазване на околната среда, за да се отчете и факта, че тези е, тежкотварни камиони стават все по-тежки и все по-дълги. Всяка страна членка въвежда собствени правила за управление на този тип транспорт, на тези ставащи все по-тежки камиони. И от, от разтварянето на сектора, всъщност последиците за Швеция бяха все по-катастрофални, все по-малко. Имаше възможност да получава достойно заплащане човек и все повече бяха отрицателните последици. Железопътния транспорт отново след приватизацията той далеч не е толкова ефективен. Освен това и не се справя с нуждите. И като че ли все по-често в Европа приватизацията не носи положителни резултати. В такъв смисъл не бих я препоръчал на останалата част на Европа. Благодаря на господин Лундгрен. Сега ще дам думата на господин министъра. След това ще има още един кръг от въпроси. Няма нужда да правите много подробно изложение. По-скоро дайте конкретни отговори на конкретните поставени ви въпроси. Eh, Първо нека да благодаря на всички, които се изказаха и ми зададоха въпроси. и в такъв смисъл въпроси към италианското председателство. Първият въпрос, който ще бъде водещ в нашата работа в председателството. Вие сте наясно с това и аз си отбелязвам вашите коментари. Е именно факта, че добрите намерения не означават нищо. Трябва да има дела. Именно това целят и нашите програми. Защото въпросите, с които трябва да се занимаем, било то за ЖП транспорта или въздушната безопасност или пристанищата, са въпроси, които се отнасят към ежедневието на всички наши граждани. Затова е абсолютно необходимо да имаме и съответните цели, и графици, и е, да търсим резултати. Та това са, така да се каже, уводни бележки. Италия, разбира се, възнамерява да пристъпи към дела. Сега започваме работа, нов парламент, ще има нова комисия и първите 6 месеца са изключително важни, защото ние можем да помогнем на парламента и на комисията да определят какво ще се случва следващите 5 години. Чу, слушах всички ваши е, безпокойства, ще си ги отбележа. Това ще ми помогне, когато е, разработваме плановете си за изпълняване на намеренията си. Трагедията в Украина ни засяга всички, и правителства, и граждани. И то не само съм, трагедията сама по себе си, а и начина по който се случи това. И мога да отговоря, че е, възнамеряваме да се създаде Международна комисия за разследване, възможно най-скоро, която ще търси причините за катастрофата на самолета в парламентарната комисия по транспорт следва да се задават въпроси и да се търсят връзките, взаимовръзките по въпроса за единното небе и механизма за свързване на Европа. По този начин ние ще може да търсим и прилагане на споделени правила на европейско ниво. Това по някакъв начин а, ще, ще се отрази и ще, ще възприеме всъщност изводите от а, разследването на катастрофата. А, факта, че има забавяне, показва и къде са проблемите в е, съвета. Трябва да се преодолеят съществуващото разделение и да търсиме начини да прилагаме е, разпоредбите на единното европейско ниво, особено по нивата на сигурност. Трябва да има и ефективна координация между диспетчерите на въздушното движение. Не би следвало да има пречки, които да ни е, забавят в това отношение. Според мен е, вече доста конструктивно сме поставили е, въпроса за работа по регламентите, които ще се преразглеждат, ние можем в взаимодействията си с е, парламента и комисията да помогнем и да формулираме мерки, които да се изпълнят като отговор на тази е, катастрофа и гражданска трагедия. Едно от нещата, за които говорих, беше четвъртия пакет от законодателни предложения за железопътния транспорт. Огромна работа беше извършена от парламента в предходния мандат по този тема и все още обаче е трудно да се е, извърши напредък, да се получи напредък на практика. И въпросът е как това може да стане. По техническите аспекти в комисията е свършена много е, работа по време на гръцкото председателство и тази работа е изключително важна. Формулирахме трите основни аспекта на съответните законодателни текстове и по този начин комисията успя да излезе с обща позиция по техническия стълб. Ние, разбира се, няма да спрем до тук, а ще продължим с изработването на практическите дефиниции и вече подготвянето на заключенията за съвета. Мисля, че вие ще се съгласите с нас, ако ви кажа, че в, е, на ниво съвета при е, определяне на заданията и формулировките на техническия стълб трябва да имаме смелостта да започнем с формулировката на основни решения или основни проблеми за пакета за ЖП транспорта, това е управлението. Защото когато имаме, е, да речем, вече унифицирани, взаимосвързани мрежи, как се решават, примерно, въпросите на конкуренцията. Кой е, решава кои ще бъдат общите правила. И в такъв смисъл парламента, правителствата на страните членки трябва да намерят е, общите елементи, които ги обединяват. Естествено, трябва да се работи по техническите въпроси. Ще започнат и дискусиите но трябва да започнат и политическите дискусии между парламента и съвета за тази цел. Едно от е, нещата, което изрично искам да кажа, е, че либерализацията на е, пазара не бива да е в ущърп на предоставянето на публични услуги. И когато говорим за управление, именно това са проблемите, които трябва да решават то. Ние възнамеряваме за срещата на съвета през октомври да започнем политически дебат между всички страни членки, за да можем да чуем какво безпокои страните, какво е основно за всяка страна като е, формулировка за политическия стълб. И след това, по време на нашето председателство, ние едва ли ще успеем да дефинираме целият политически стълб, техническия вероятно. Но поне ще имаме формулирани основните насоки в един документ, така основните ни е, политически е, загрижености по четвъртия пакет за ЖП транспорт. А когато приключат разговорите по техническия въпрос, ще е твърде късно да започнем с политическия. Значи да обобщя. По техническите аспекти ще започнем преговорите, ще започнем разговорите, но ще започнем и разговорите по управлението, по политическите измерения, също така и по е, местния транспорт. Има и други конкретни въпроси, които ми зададохте, примерно трам с европейските транспортни мрежи. Може би не обясних достатъчно ясно, но нямам никакво намерение да се променят дефинициите. От 2008 до сега парламента и съвета извършиха огромен напредък, реален напредък – в дефинирането, включително и на приоритети. Но тези приоритети не могат да бъдат 100. Аз съм наясно, че вие сте работили много, че е постигнато много, че са идентифицирани е, ключови приоритети за трансевропейските транспортни мрежи. Примерно, е, един е, такъв въпрос е граничните пунктове. И един от основните въпроси е да си отговорим как тези трансевропейски транспортни мрежи могат да ни помогнат да се развива Европа. Друг основен въпрос е ЖП транспорта – качеството на, околни, е, на защитата на околната среда, качеството на живот в такъв смисъл и защитата на конкурентността на нашите дружества. Това може да се постигне а, с извеждането на транспорта от а, е, шосетата и а, е, прехвърлянето му към ЖП транспорта. Приоритет е също така и осигуряването на финансиране за постигане на тези цели. Ние имаме конкретни графици и те следва да бъдат спазвани, защото ние сме убедени, че инвестициите, средствата, вложени в инфраструктура, не са разходи, а са ресурс за създаване на повече заетост. И това е нашата цел – и накрая един последен въпрос, преди да приключа, господин председател. Затоплянето, световното затопляне, това естествено е, е голямо предизвикателство. Както каза господин Ренци, трябва да се търси практически отговор в борба с глобалното затопляне. Ние трябва да сме наясно, че трябва да се направят всички възможни усилия, включително отделяне на финансиране, изграждане на инфраструктура, смяна на поведението ни, а на неофициалната среща на върха в септември по транспорт и инфраструктура, за първ път и това съвсем не е случайно, ще изведем и темата за мобилността в е, града. Ще има среща и с е, кметовете на големите градове. Защото това е един нов проблем. Има нови форми, примерно е, споделяне на придвижването с коли, електрически коли и така нататък. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Немалко колеги са дали заявка за изказване, за това ще трябва да се вмествате в рамките на една минута. Herr de Grandes, Herr Bach, Herr Riquet, Herr Andersen, Frau Senalova, Herr Zelitska, Herr Koch, Frau Auto, Aiuto und Frau D'Arato. Бяха прочетени имената на депутатите, записали се за изказване. Ще включим още двама колеги в списъка, казва председателят. Ще сложа и своето име, но това е. Повече няма да има възможност за записване за изказвания. Господин Ван Дален. Благодаря, господин Глупи, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря, че взехте отношение и по трагичния инцидент, който взе толкова много жертви. Самолетната катастрофа с самолет на малайзийските авиолинии в Украина. Оценка на вашето председателство ще бъде дадена в зависимост от това какъв напредък се постига или не се постига по разследването на този инцидент. Мисля, че в случая бяха предприяти напълно неприемливи действия на място срещу които ние трябва решително да възразим. В изложението си не споменахте нищо за социалния дъмпинг но в областта на железопътния транспорт, на превоза по вътрешни водни пътища сме свидетели на експлоатация. Работодателите безогледно се стремят единствено към печалби. Трябва да се борим срещу социалния дъмпинг. Трябва да подобрим също така и логистиката, но за целта трябва да приложим един по-екологичен подход. Какво смятате вие по този въпрос? Госпожа Фостер. В миналия си живот, в който работих за авиолиния, натрупах опит и от гледната точка на този опит мога да ви кажа, че бях шокирана от една самолетна катастрофа на територията на бивша Югославия. Работих и по доклад за безопасността на въздухоплаването след 11 септември. Самолетът на малайзийските авиолинии бе свален тъй като бе извършен терористичен акт. Надявам се, че извършителите на този акт ще бъдат обвинени в престъпления срещу човечеството. Господин министр, възползвайте се от позицията си. Разговаряйте с държавните и правителствени ръководители за начина по който бе отразена тази катастрофа в медиите. поведението на медиите бе абсолютно неприемливо, мисля, че трябва да отправите много силно слание. А що се отнася до работата по същество, съвсем накратко ще се спра върху единното европейско небе и Сезар. Парламентът напълно подкрепя реформирането на Сезар единното европейско небе, но няма политическа воля, няма нужда за допълнит... от допълнителни законодателни актове. Трябва да се прилагат вече действащите актове, трябва да се борим и срещу прокарването на определени интереси в държавите членки. Надявам се, че ще се възползвате от възложения ви мандат, за да работите за прилагането на законодателството. Господин Либарацки. Благодаря, господин председател, господин министр. Много с удоволствие слушах вашето изказване, но вече 20 път слушам подобни изказвания. опасявам се, че а, няма да имате много време, за да работите по а, заявеното, защото след лятната почивка остават само 4 месеца на първо. По отношение на сваления самолет. Защо не реагираха европейските агенции? Трябваше ли да чакаме да бъде свален самолет? След това по а, друга тема. Шофьорите на камиони ма, при нас са длъжни да спят в хотели. В Германия и Франция изискванията са различни. Как ще гарантирате успех на председателството по тези теми? Благодаря много. Госпожа Агиар. Благодаря много, господин председател. господин министр. Пожелавам успех на италианското председателство за следващите 6 месеца. Благодаря много за презентацията, която направихте. Показахте, че за италианското председателство Транспортът е от е, много важно значение, особено що се отнася до е, завършването на единия пазар и позволяването е, да се извършва свободно движение на хора и стоки. Действително транспортът заслужава тази важна роля. Много е важно всеки един вид транспорт да се движи съгласно конкретни насоки, за да може да се а, включат и частни инвестиции. Много е важно да не забравяме многообразието между различните страни в Европейския съюз. Различните региони се различават по характеристики. Аз съм от един остров, остров Мадейра, който след Мастрихския договор се разглежда като един от крайните региони на Европейския съюз. А, такива региони а, принадлежат и на Португалия, на Испания и на Франция и техните особени характеристики трябва да се вземат предвид. И, а, бих се радвала Председателят прекъсва ораторска. Ораторката. Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин Лупи, каза господин Дегран Деспасквал. Европейския съюз ясно показа своята подкрепа. Европейски парламент ясно показа своята подкрепа за основните теми в програмата на италианското председателство. Що се отнася до транспортните коридори, внимателно изслушах казаното от министъра за това, че е необходимо публичните средства да се използват по по-гъвкав начин, що се отнася до финансирането на трансгранични проекти. Радвам се, че описахте пакета за железниците като интегриран пакет. Не може да се напредне по пакета само от тактическа гледна точка, без да се вземат предвид неговите политически измерения. Друг важен въпрос е гъвкавостта на пристанищата и постигането на по-голяма ефективност. Необходимо е да се въведе максимална прозрачност. Не става дума само за прехвърляне на повече стоки от пътния към железопътния транспорт. И се надявам, че италианското председателство ще изпълни своите обещания. Благодаря много. Благодаря, господин председател, казва господин Бах. Благодаря, господин министр, за изложението ви. Мисля, че сте си поставили амбициозни цели. Пожелавам ви успех при постигането им. Ще задам само три кратки въпроса, тъй като нямаме време. Въздухоплаването. Много ловко се измъкнахте от конкретно изявление за Гибралтар. Тук ме интересуват не само пътниците, но и разпределянето на слотовете, както и създаването на единно пространство на въздухоплаването. Всичко това е невъзможно да бъде постигнато поради блокадата от страна на Гибралтар. Вторият ми въпрос е свързан с шосейния транспорт и безопасността на движението по пътищата. Тук се сблъскваме с много проблеми, като например времето за управление и почивка за водачите, каботажът, големите камиони и други. Господин комисар Калас винаги, когато се срещаме с него, се позовава на компетенциите на държавите членки. Как смятате вие да постигнете напредък за решаването на всички тези проблеми? Не е ли назрял моментът да се предприемат единни мерки по тях, например чрез създаването на агенция? Третият ми въпрос е свързан с пакета за железопътния транспорт. Много зависи от техническия му стълб. Доколкото разбирам, няма да гласувате обаче първо по техническия стълб. Искате да гласувате по целия пакет. Е, Господин Рикет, благодаря. Ще се опитам да кажа съвсем накратко. Вие бяхте много точен. Подчертахте, че трябва да работим за проблемите за инвестиции в е, инфраструктура, за растеж и заетост. Въпросът ми е следният. Когато се повдигат такива въпроси, там има предизвикателства за бюджети, за политика, за политика на регионалните власти, енергетика и, нататък, и така нататък. В такъв смисъл, предвиждате ли да има една смесена група, която да може да отчита всички аспекти на тези толкова многостранни проблеми? Второ, за пакета за железниците. Доколкото разбирам, всичко ще се работи, но ще можете ли да работите и по въпроса за управлението и политическите аспекти и по техническия пакет, доколкото разбирам, вие това казахте, но въпросът е как ще ангажирате индустрията в тези разговори? Благодаря. Следващия оратор. Госпожа Андерсон. Какво ще направи италианското председателство за борба с жертвите по пътя? Е, тези жертви е, нарастват непрекъснато. Е, в резултат на кампании постигнахме някакви успехи, няма да постигнем целите си така, както ги бяхме формулирали. В Обединеното кралство правителството не прави почти нищо. Броя на жертвите по пътищата е намален мини... с много малко. Затова искам да попитам италианското председателство какво възнамерявате да направите по този въпрос. Děkuji, vážený pane ministře. Госпожа Сайхалова, благодаря. Благодаря за вашата презентация и за отговорите. Много е, колеги зададоха въпроса или по-скоро е, споменаха трагедията с малайзийския самолет. И аз искам да се присъединя към изказването на господин Либерацки и да ви попитам какво ще се прави в подобни е, случаи с инциденти с, градски, е, с пътнически транспорт в е, области, където има кризи в бъдеще? А също така, въпроса с жертвите по пътищата. Имаме ли данни всъщност каква е бройката им и какво ще се прави по въпроса? Трето, разработването на инфраструктура за електронно повикване в случай на автомобилни транс... Е, катастрофи. Имате ли вече конкретни споразумения за това? Господин Тиличка има думата в от гледна точка на новата си позиция. Е Благодаря. Много окоръжаваща и амбициозна е програмата ви, но за да имате успех, трябва да има и много солиден анализ. И ако мога да кажа така съвсем директно, аз мисля, че е, в е, транспорта вътрешния пазар просто не функционира. Той не е единен във всички случаи необходимо е да има повече интеграция, да се преодолеят тесните места. Смятам, че вие разбирате добре това. А от една страна, бъдещите ни амбиции, имаме две предизвикателства. Бъдещите ни амбиции и второ, прилагане на съществуващото към момента законодателство. Факта, е, че има много фрагментация, че се сблъскваме с протекционизъм, с инерцията на страните членки. Вие правилно говорите, че трябва да има структурни реформи, економическо управление и така нататък. Но ако мога да направя една бележка и да задам два въпроса. Много добре е, според мен, е от самото начало, когато започне да има набиране на предложения за проекти, да се отпускат пари само за конкретно формулирани проекти. Ако те не се изпълняват, парите да не се дават. А, вие казвате, че трябва да се поясни, пояснят правилата за холдингите. Мисля, че това точно, именно това означава. Господин Кох, благодаря, господин председател. В моята страна миналата седмица имаше тежка автобусна катастрофа, при която загинаха 10 души и имаше много ранени. Ако този автобус разполагаше с най-новите достижения на техниката, ако бяха спазвани бе спазвано времето предвидено за почивка на шофьора, този инцидент може би щеше да бъде предотвратен. Мисля, че прилагането на вече действащото законодателство е поне толкова важно, колкото приемането на ново. Благодаря, госпожа Айосо. Кяро perché ce l'ha Господин министр, ето тук съм. Вие нееднократно казахте, че една от целите на вашето 6-месечно председателство е да се разработят европейските коридори или да се развивате. И като гражданин аз си мисля следното. Безспорно необходими са ни тези коридори. Тунела, Лион, Торино. Има обаче едно изследване на университет, който показва, че този тунел е напълно излишен. Много по-добре е да се развиват други видове транспорт. Не може ли да се използват парите за европейския коридор от Испания до Унгария на базата на съществуваща ЖП инфраструктура? В Тревизо има много модерна ЖП мрежа изградена, но там не се наблюдава намаляване на пътния транспорт, напротив. А що се отнася до борбата с корупция в Европейския съюз, 61 милиона евро струва един километър от високоскоростните железници в Италия, което е много по-скъпо, отколкото в други страни. Тоест, организираната престъпност трябва да бъде отстранена от възможността да участва в тръжни процедури. И трябва да търсим подобряване на съществуващата инфраструктура, а не да градим нова. Signor Ministro, come lei ben sa, a Taranto, Taranto a ottobre è stata... Госпожа Дамато, господин министр, по-рано споменахте, че Торенто е, ще бъде включено в коридор Средиземноморието, ще се включи в Валета, ще има истински коридор. има обаче съмнение доколко това е полезно. Е, едно от съмненията е свързано с туризма. Една от вашите цели е да се обмени добра практика в туристическата индустрия. Има обаче части на Италия, където по-скоро се залага на промишлена дейност, която унищожава околната среда. И отново по този начин може да а, се навреди на туризма и на а, културния туризъм особено. Господин Поремба. Благодаря, господин. Председател, господин министр, три бързи въпроса. Първо, що се отнася до отварянето на пазарите за пътнически транспорт, давате ли си сметка, че в много страни, включително Полша, не сме готови за толкова амбициозни проекти? Надявам се, че ще бъдат чути полските аргументи. Второ, по въпроса за разделянето на услугите в железопътния транспорт. Вие сте за разделянето на услугите. А, това означава ли, че ще има Подкреп... подкрепяте ли разделянето на услугите и ако да, ще има ли по-дълги преходни периоди? И накрая, възможността да се преразгледат трансевропейските мрежи, защото има много маршрути, които не са взети предвид, особено в източна и северна Европа. Благодаря, господин Тила. Благодаря съвсем накратко, тъй като не разполагаме с много време. Две неща. Първо, пристанищата и либерализирането на някои пристанищни услуги, например навигационните услуги. Какъв, каква е вашата позиция за свързана с позицията на комисията за държавната помощ за пристанищата, която доведе до отлагане на а, първо четене на документа. Второ, замърсяването и стандартите за замърсяване на въздуха. Какви са, до каква степен а, са важни за италианското председателство целите за намаляване на замърсяването на въздуха? и то по-рано от 2030 година. Благодаря, господин Склеч. Благодаря, господин председател. Ще продължа на хрватски. господине министре, е, ви сте ste Господин министр, вие подчертахте колко са важни инфраструктурните проекти в трансевропейските мрежи. Хрватия е изолирана, остава извън мрежата. А мобилността е една от основните цели и основно право на гражданите. Хрватски граждани, живеещи в Добровник, всъщност физически отделени от останалата част на страната. Тук не става дума за кохезионна политика, а за съвсем прагматични въпроси, свързани с промените в климата тези граждани се налага да ползват различни методи на транспорт. И трябва да се направи всичко възможно да се довършат големи инфраструктурни проекти, като моста на Пелжат, за да може и тези граждани да получат същите възможности, каквито имат другите граждани на Европейския съюз. Благодаря. И последния въпрос. Председателят. Отсечката Берлин-Вроцлав. В момента за тази отсечка са необходими 5 часа. Ако ви се предложи за 100 милиона евро да намалите времето за тази отсечка от 5 на 2 часа в сравнение с възможност да изградите тунел между Лион и Торино за много по-висока сума в размер от милиарди, коя от двете възможности бихте избрал? като се абстрахирате от държавата. Ringrazio eh, tutti i colleghi. Благодаря много на всички за тези изключително многобройни въпроси. Въпросите, засягат много от темите, които вече съм покрила е, или в началното си изказване, или в предходните отговори. Така че е, няма да се спирам на тях, но вземам предвид казаното от вас. Вземам предвид, че призовавате италианското председателство да действа в тези определени области и е, виждам, че е много полезно да се провеждат този тип изслушвания с представители на председателството в парламентарните комисии. Нека да се спра на въпросите, на които не съм се спрял до тук. Първо, важна тема, свързана с една от основните цели, които сме си поставили в италианското правителство – и смятаме, че всички европейски правителства ще трябва да се занимаят с тази тема във връзка с четвъртия железопътен пакет. Безопасността. Безопасността на железниците много важен въпрос, разгледан ам, и в съвета на министрите и в Агенцията за безопасност на железопътния транспорт много е важна безопасността и в въздухоплаването, и в железопътния транспорт. Е, получих няколко важни въпроса. Първо един за жертвите на пътния транспорт и второ за превоза на пътници в Европа и средствата, които се използват за него. На 28 юли миналата година имаше една трагедия, а, подобна по тежест, даже по-тежка от описаната от господин Кох. 29 човека загинаха в поредица от инциденти, в която а, катастрофира камион возещ екскурзианти. Послед... Впоследствие се оказа, че а, извинете, автобус, че автобусът не е бил а, преминал техническите проверки, които са се изисквали. И така, има много важни изисквания и към частните, и към обществените средства за транспорт в Европейския съюз. Много важно е да се обновяват превозните средства, да не се използват по-дълго от 7 години. В Италия някои от превозните средства са доста стари, на 12-13 години. Това се отразява върху безопасността, отразява се и върху замърсяването. Затова трябва да работим по въпроса, да има инспекции и превозните средства да бъдат оборудвани както следва. Трябва да се обновяват транспортните средства в Европа. И вторият важен въпрос, свързан с сигурността, е поддръжката на пътищата. 10% от инцидентите се случват поради зле поддържани пътища. Затова е необходимо отделните държави членки да правят съответните инвестиции и да се обновява пътната инфраструктура не само чрез поправки. Голяма част от пътищата в Европа са изградени за традиционен транспорт, а именно автомобили, но не вземат предвид останалите превозни средства, именно мотори и колела. Това трябва да стане наш приоритет, защото безопасността е важна за всички в Европа. Важно е да се вземат мерки за безопасност и чрез промяна на менталитета и чрез обучение. Има и конкретни ресурси. Е, Италианското председателство, разбира се, си дава сметка, че различните транспортни проекти, независимо от тяхната големина, могат да бъдат еднакво важни, но средствата не са достатъчно за всички. Затова трябва да се подредят приоритетите, да има строг график за приложението и да се правят проверки дали инвестициите, които са направени, са постигнали своите цели. Друг важен въпрос, повдигнат в, в, в залата, беше свързан с социалния дъмпинг в областта на въздухоплаването. Социален дъмпинг е, виждаме в множество области на транспорта, особено в пътния транспорт. Обсъждали сме темата вече в съвета на министрите по транспорт и е, става ясно, че има няколко аспекта, които се събират в тази точка. Първо, Социалният дъмпинг се отразява върху безопасността. Това въжи за всички транспортни отрасли. Ако се уреждат разходите, не могат да се гарантират достатъчно високи стандарти на качество и това се отразява на безопасността на транспорта на граждани в Европа. Вторият важен въпрос е по-различен. Ние сме взели решение да го разгледаме в италианското председателство, но мисля, че и парламентът като цяло и съвета трябва да го разгледа. Говорим за заедост и работни места, говорим също така и за защита на работните места. И така срещу социалния дъмпинг трябва да се предприемат сериозни мерки. Затова винаги съм казвал, че Европейския съюз и Европейската комисия трябва да работят а, тук по две направления. Първо, техническата страна на въпроса, а, различните отраслови директиви, но и другия, другата насока, а, която не трябва да бъде пренебрегвана нито от съвета, нито от парламента, а именно политическата страна на нещата. Трябва да работим отвъд техническата страна на нещата и да настояваме за растеж и развитие. В областта на транспорта темата е особено важна. И в заключение, по въпроса за пристанищата. Може би ще трябва да се спрем на въпроса отново следващия път, но, както казах в началото си изказване, а, пристанищата на Европа са отговорни за преминаването на около 80% от стоките, които влизат в Европа и за това трябва да се предприемат сериозни мерки по пристанищата. Ако можем да напреднем по директивата, която се обсъжда, ще се срещаме с Европейския парламент именно по тази тема. Това е важна тема за нас. Благодаря много, че ме изслушахте. Благодаря на председателя, че ми даде възможност да присъствам на заседанието днес. Що се отнася до вашия въпрос, господин председател, избора между двата варианта, ще ви отговоря в личен разговор. Wenn meine Frage noch nicht beantwortet würde, ich bin gespannt. Благодаря ви за отговорите, въпреки че не отговорихте на моя въпрос. С любопитство ще очаквам отговора, който ще ми дадете в двустранен разговор. Ще се видим отново след обед. Тогава ще разговаряме с господин Калас, който ще се представи на новоизбраните депутати. Благодаря също така сърдечно и на преводачите, че ни отделиха повече време. Благодаря, господин Лупи, и довиждане.